Dear colleagues, уважаеми колеги, уважаеми колеги, най-дългогодишният член на нашата комисия ще има честа да председателства днешното учредително заседание. Както ми казаха от секретарията, имаме кворум което означава поне една четвърта от членовете, т.е. 90 члена в групата. Затова предлагам да преминем към избора на новият председател на нашата комисия. Искам да поканя колегите да представят кандидатурите или от името на политическа група, или такива, които имат подкрепата на поне 40 от депутатите. Господин Салафранка има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на НП за мен е удоволствие да представя кандидатурата за председател на комисията на човек, който е познат на всички ни, а именно Елмър Брок. Освен това, считам, че трябва да благодарим на нашия досегашен председател Албертини, който успешно председателстваше заседанията ни през първите две години от мандата. Господин Брок не може да е сред нас тази, днес след обед, защото той работи в групата, която изготвя новия между институционален договор. Но той каза, че ще приеме поста в случай, че бъде избран. Има ли други кандидатури? Няма. В такъв случай Искам да прочета посланието на господин Брок. Той трябва да го потвърди лично. Уважаеми колеги, бях информиран, че моята политическа група възнамерява да ме номинира като председател на Комисията по външни отношения. Това за мен е огромна чест и с удоволствие приемам предложението. Както знаете, в момента аз съм един от тримата представители, назначени от Европейския парламент, които участват в преговорите по Международното споразумение за фискална стабилност, като в резултат на това нямам възможност да участвам на учредителното заседание на Комисията по външни работи и да участвам в процедурата по избора. Съжалявам много, че това е така, но мисля, че имаме морален ангажимент към институцията да представлявам НП в тези ключови преговори по фискалното споразумение. Затова моля за разбиране от страна на комисията и се надявам на подкрепата на членовете на комисията. аз ще изпълнявам всички задължения, които проистичат от този пост. Искрено ваш, Елмар Брак. Имате думата, господин Тамак. Само един въпрос, госпожо председател. Когато някой бъде избран за, в ръководен поста на комисията трябва да обяви финансовото си състояние от 1 януари. Влязоха в сила нови разпоредби за парламента. Знаете ли дали той отговаря на тези изисквания? Отново мога да прочета, господин Танък, че има морален ангажимент към институцията да изпълни задачите си като представител на НП и съм, че изпълнил всички задължения, които проистичат от поемането на такъв пост. Мисля, че това е достатъчно ясно. Това означава, че тъй като няма други кандидати, бих предложила да приемем тази номинация с ръкопляскане. Има ли Thanks a lot. Благодаря ви много. Като членове на Комисията по външни работи, можем да кажем на господин Брок, че искрено се надяваме, че неговият избор ще допринесе за още по-добрия ни имидж навън и че Нашата комисия ще бъде укрепена под негово ръководство. Разбира се, когато дойде тук утре, господин Брок ще може да поеме задачите си и той ще може да благодари тогава на досегашния ни председател, господин Албертини. Тъй като няма председател, аз ще продължа да председателствам заседанието по избора на четиримата заместник-председатели. За ваша информация, групите посочиха, че кандидатурите са следни за първи заместник председател господин Провера, за втори заместник председател господин Паско, господин Горбачев за трети и за четвърти господин Майер. Има ли други кандидати? Няма. Господин Провера, приемате ли да бъдете, вашата кандидатура да бъде издигната? Господин Паско, приемате ли вашата кандидатура да бъде издигната? Господин Гобачев? и господин Майер. Господин Майер е написал, за съжаление няма да мога да присъствам на заседанието на АФЕ днес. Настъпиха проблеми с полета. Уведомиха ме, че трябва да присъствам когато кандидатурата ми бъде издигната. Ето защо искам с този мейл да ви уведомя, че съм кандидат. Днес след обяд ще изпратя официално писмо. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на левицата искам още веднъж да потвърдя това, което току-що прочетохте от моя колега Майер. Той имаше проблеми и за това не може да присъства. Искам лично и от името на нашата политическа група искам да потвърдя факта, че той приема своята кандидатура. Could I proceed? няма други кандидати. Тогава да гласуваме с ръкопляскане. Това означава, че мога да пожелая на всички успех в новите постове и ще помоля господин Провера да поеме председателството на днешното заседание. Thank you. Yes. So, thanks to everybody. Благодаря на всички. Всички са поканени. Господин Ковачев. Mr. Tanok, I did. I did fill my declaration. Mr. Господин Танок, аз съм си попълнил декларацията. Yes, yes. That's perfect. Yes, dear colleague, I think that first of all... Драги колеги, аз мисля, че най-напред трябва да приветстваме с добре дошъл нов колега. Бившият председател на парламента, господин Бузек. Добре дошъл в нашата комисия. Сега можем да започнем своята работа. Приемане на дневния ред. Не са постъпили предложения за промени в дневния ред, поради което той се счита за прият. Има ли възражение? Няма. Няма съобщения от председателя. Следващата точка е резолюция на Европейския парламент за процеса на европейска интеграция на Косово. Докладчик е Урике Луначек, която е тук. Преминаваме към второ разглеждане на резолюцията. Внесени са 219 изменения. Докладчикът е постигнал договореност по 18 компромисни изменения. Давам думата на госпожа Луначек, за да представи основните моменти, повдигнати в е, измененията, както и компромисните изменения. Благодаря и аз искам да приветствам а, новото ръководство на комисията. Що се отнася на моя доклад, виждате, че проведах заседание с докладчите в Сянка миналата седмица и успяхме да постигнем договорност по много безкомпромисни изменения. Преди това искам да благодаря на всички колеги, които внесаха изменения и у нези. Всички знаем, че ситуацията в е, Косово е сложна и отношението към Косово е, също е повод е, за спорове и благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. И сега искам да видя по кои изменения можем да постигнем споразумение, по кои не, но това е демокрацията в сравнение с предишния доклад, прият преди година и половина, се промениха доста неща. Някои неща обаче не се промениха. Онова, което не се промени е общата асамблея през 2010 година, резолюция на Общо събрание на ООН. Там се казва, че това е началото на диалога между Белград и Косово. Бяха проведени 9 заседания. За съжаление, не са постигнати всички декларирани цели, но поне диалогът започна и за първи път членовете на двете държави седнаха около една и съща маса, което е стъпка напред в взаимоотношенията между двете страни. Още нещо, което се случи на 19 януари комисарят Маустрион посети Прищина и започна диалога по въпроса за визите нещо, което настояваме отдавна пред комисията. Процесът отне е твърде дълго, но най-сетне започва и ние привез... изразяваме своето задоволство в доклада. В сравнение с юли 2010 година 69 държави членки на ООН не бяха признали Косово, сега те са 85 не са, броят им не е стигнал дори половината от всички членове. Стигаме до е, въпрос, по който има споров между мнозинството и малцинството. В доклада казвам, че аз бих приветствал останалите пет държави членки на Европейски съюз, които не са признали Косово, да го направят. Причината е, В Косово е разположена най-голямата гражданска мисия. Там има много международни организации, много проекти на Европейската комисия, по които се работи. И е особено важно на Европейския съюз да се гледа като на обединен, а не разединен орган. Унези, които имат служби за връзка в е, Прищина също хубаво да дадат своя принос. Още нещо, което споменавам в доклада си. Мисля, че е много важно, особено с оглед на резултатите от референдума в Харватска вчера, за хубавото е, че две трети подкрепиха членството и за Косово, както и други страни, европейската перспектива, декларирана през 2003 година, се запазва и ще продължи. Мисля, че това е вярно и за Косово. Вече споменах значението на диалога с Белград, споменах значението на началото на визовия диалог, за да се премахне чувството за изолираност, което е особено остро в Косово. Съседните страни могат да пътуват свободно от една година, а те не могат. Това създава от тях чувството, че Европейският съюз не се отнася много сериозно към европейската перспектива. Разбира се, в доклада споменавам проблемните области в Косово. Там на последните парламентарни избори имаше сериозни нередности. Няколко колеги присъствахме в Косово като наблюдатели аз настоявам за бързо, бързи санкции срещу извършителите на нередности и фалшификации, защото трябва да се покаже на гражданите на Косово, че подобно нещо няма да се повтори. Призовавам и правителството, и парламента, както и партиите да предприемат изборни конституционни реформи. Те са необходими, за да се проведат следващите избори в съответствие с правилата. Въпросът за корупцията и организираната престъпност е един от основните въпроси, по които работи мисията ЮЛЕКС. Мисията по върховенството на закона постигна редица успехи, в особено в областта на митниците, полицията. Сега се приема, че броят на служителите може да бъде намален, тъй като е постигнат напредък. Предстои много работа в областта на корупцията по високите етажи, организираната престъпност и защитата на а, свидетелите. Това трябва да стане и както в Косово, така и при държавите членки, участващи в ЮЛЕКС и те трябва да изразят желание да приемат защените свидетели на своя територия. по отношение на стабилната ситуация на север, аз призовавам да бъдат премахнати да бъде премахната дигната богата на пътищата. В доклада казва много ясно, че разделението не, е, не присъства в дневния ред нито на мен, нито на парламента. Необходимо е правителството на Косово да положи усилия, за да убеди населението на север, че това е тяхната страна. И също така да се премахнат да се премахне блокадата на пътищата. Приветствам за силеното зелен ангажимент на трети страни, Постигнат е напредък е, в защитата на културното и религиозно наследство. Това са все положителни аспекти, на които трябва да се обръща внимание. Приветствам и създаването на специалната а, разследваща група на ЮЛЕКС това е особено необходимо с оглед на въпросът за трафикът на органи. Групата е създадена. Тя работи в Брюксел и се надявам, че тя ще свърши своята работа бързо. По съдебната система и медийни, медийната свобода се запа... си остават недостатъците, те трябва да бъдат преодоляни и аз се спирам на тях в доклада, особено по отношение на силните и независими медии, които са краягален камък а, на демокрацията. Дори в нашите страни съществуват подобни проблеми, както често говорим в парламента. Също така има е необходимо правителството да се спре на проблемите с дискриминацията по полов признак, религия, също и принадлежност към етнически общности. Вече говорих за сърбите, но също така трябва да споменем и ромските общности това, което според мен е положително през последната година, че са положени много усилия от новото правителство да помогне на малките и средни предприятия да получат добър старт. Тук има положителни примери. Независимо от това, възникнаха проблеми с економиката като цяло, тъй като бюджетната дисциплина и а, устойчивата макроекономическа политика са все още недостатъчни. Опазването на околната среда е друга област, която е много важна но и предстои много работа. Има някои положителни примери, но основа един основен проблем, свързан с производството на енергетик. Станциите, които работят на въглища, са източник на сериозно замърсяване, би трябвало да бъдат закрити колкото може по-бързо. И изразявам съжаление в доклада за това, че не са предприяти съответните проучвания, за да се види какво може да се направи вместо да бъдат изградени новите централи. И така, като цяло, Знам, че в парламента има депутати, които не са съгласни с независимостта на Косово. Искам обаче всички вие да се замислите за това, че тази страна е част от процеса на разширяване на Европейски съюз, част от Солунския процес и трябва да положим усилия да подобрим положението на гражданите на страната. Надявам се да получа категорична подкрепа от ваша страна за компромисите. Искам да ви благодаря още един път. Сътрудничество с всички групи беше много добро. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на четиримата колеги, които поискаха да се изкажат. Искам да приветствам с добре дошъл министъра на околната среда и градоустройството на Косово, господин Гаши. Първият списъка на изказващите се е колегата Посел, който е докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на моята колега Луначек и да й благодаря. Тя представи много балансиран доклад. Този доклад принципно изобщо не бива да бъде променен, според мен. Въпреки това има повече от 200 предложения за промени, включително и от мен и от самата колежка Луначек. Това е част от тайните на Европейския парламент. В момента имаме 209 предложения за промяна и се надявам в добро сътрудничество с всички докладчици в Сянка да изработим едни компромисни предложения, които да правят излишни огромната част от предложените от вас изменения. Искам да се спра на някои от тези предложения и да ги обобщя по тяхната значимост и по политическата им принадлежност има множество предложения, които отново поставят въпроса за статутът на Косово. Искам да ви напомня, че Европейския парламент с мнозинство от три четвърти от гласовете гласува за независимостта на Косово и гласува още веднъж за окончателното решаване на този въпрос. И не ми се иска всеки път, когато разговаряме за Косово, отново да се връщаме на въпросите дали Косово е независима република, за въпроса за официалният език. Това са въпроси, които веднъж за винаги трябва да бъдат а, разрешени. Отчитам а, собствената позиция на пет държави членки на Европейския съюз. Но останалите държави членки окончателно са признали статутът на независима държава на Косово. Това въжи и за държавите от Г7, за държавите съседки на Косово, за голяма част от държавите членки на ООН. Смятам, че няма никакво значение отново и отново да поставяме този въпрос на обсъждане. Още веднъж признавам правото на мълцинството на собствено мнение, но не може мълцинството да очаква от а, мнозинството от държави членки да се съобразява с това мнение. И не можем да допуснем в този текст е, отново да се постави въпросът. Разбира се, не можем да принудим пете държави, които не признават Косово, да се съобразят с това, но мисля, че а, можем да ги помолим за това. Това би улеснило много работата на Еолекс. Разбира се, липсата на консенсус а, затруднява нашата работа, но а, само мога да помоля да се съобразим с а, мнението на мнозинството по въпроса за статута на Косово и според мен е опасно този въпрос да се поставя отново и отново. Същото въжи за въпроса за разделянето на Косово. Като познавач на този регион на Европа, искам да ви предупредя опасността от последиците за обсъждането на този въпрос. Ако се приемат за изходна точка границите на бивша Югославия, то трябва да се постави въпросът какво става с албанските територии, бивша Югославия, какво става с македонските територии. Искам да ви предупредя да не повдигате този много опасен и щекотлив въпрос. Един основен момент е Еолекс. Това е една от най-голямите мисии на територията на Европа. Еолекс е свършил със сигурност много добра работа, но също така е донесъл и доста разочарование. Ние като парламент трябва да гледаме критично на работата на Еолекс. Защото той трябва да докаже своята ефективна работа на територията на цяло Косово. А, ние като Европейски парламент трябва да подкрепим тази работа, включително и като орган, отговарящ за бюджет. Има два въпроса, които са от особено важност. Първият касае визовите въпроси. Не може НАТО да води война за освобождаване на територия, след което да затвори хората в нещо като резерват на територията, на която, която е освободила и всички държави наоколо да се ползват с визова свобода. Как биха се чувствали хората в този а, малък резерват? Тоест, а, свободата, свободният визов режим е много важен. Населението на държавата е много младо мнозина се нуждаят от работа и за това има остра необходимост от е, търговско споразумение с е, Европейският съюз. Имаме нужда от подкрепа за средната, средното съсловие, подкрепа за развиването на альтернативни енергии. Тук споделям мнението на колегата Луначек. Смятам, че този въпрос е особено важен за тази млада държава. И накрая малцинствените въпроси са отлично регулирани според плана Ахтисари. И процентът сърби, които живеят в Косово, тези 7%, 4 се чувстват изцяло интегрирани в новата държава, особено в южната част. Една малка група сърби в Северно Косово има трудности а, заради паралелните структури, които вече споменах. И затова немският и френският канцлер казаха, че тези паралелни структури трябва да изчезнат. Ако това не се случи, то трябва много ясно да се каже, че Сърбия няма да получи статут на държава кандидат член на Европейския съюз. Тоест, е, ясно трябва да се каже, че Косово трябва да отстрани паралелните структури. Thank you. Second shadow. Благодаря. Господин Панцария, е втория докладчик в сянка. Господин панцари, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Бих искал да благодаря от мое име на госпожа Луначек, както и на всички докладчици в Сянка, с които работихме много плодотворно, за да можем да достигнем компромисните изменения, които се ползват от първата, пълната ни подкрепа, тъй като са балансирани и засягат същността на въпросите. Има и други изменения, освен компромисните, които бяха направени които разглеждат различни въпроси, които са доста важни, по мое мнение. Например, необходимостта от укрепване на върховенството на закона, за укрепване на съдебната система, за подобряване прозрачността на избирателната система в съответствие с международните стандарти, подобряване на сътрудничеството между различните министерства, по-добро обучение, техническа помощ за координиращите структури и на последно място, що се отнася до ЮЛЕКС, мисля, че това е много важен въпрос. Трябва да разрешим проблемите, свързани с някои структурни аспекти, като липсата на вътрешен контрол. Трябва да се подобрят някои аспекти в управлението на ЮЛЕКС, за да могат да бъдат реализирани нужните промени в мисията, за да стане тя по-добра. Искам да благодаря отново на докладчика за нейната работа. Това не е прост въпрос и считам, че това, което беше направено е, е много добро и можем да продължим да работим по-нататък по него. Благодаря. Следващият оратор е господин Начин. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да поздравя докладчика Луначек, която не е само много ентусиазирана, но оказва голяма подкрепа на Косово и искам да я благодаря за положените усилия. Искам най-напред да подчертая колко важно е диалога за либерализирането на визовия режим, че започна миналата седмица. Това е практически, юридически въпрос, но същевременно с това много емоционален въпрос и поставя началото на процес, който ще постави хората от Косово на равна нога с останалите граждани от Западните Балкани. И Искам да подчертая този факт и да поздравя Европейската комисия, че най-сетне започна този диалог. От друга страна обаче, трябва да подчертая, че последните събития в Косово, а именно демонстрациите, организирани от Курти и неговата партия, бяха лоша изненада за нас. Ние месеци, седмици изразходвахме, за да накараме Белград да признае свободното движение на хората, да преодолее споровете в Северно Косово и изведнъж нещо подобно се случва от косовска страна. Това ясно показва, че популистските подходи са изключително опасни. Аз вярвам, че обществеността в Косово трябва да отчете сериозно тези действия на Курти, защото те могат да поставят Косово в много трудно положение. Подобен подход няма да допринесе до подобряване на разбирането за това какви са конкретните нужди на хората на Косово. Бих искал също да спомена, че трябва да поздравим също положителните събития напоследък и днешното съобщение на госпожа Едита Тахири, заявявайки, че има постигнат евентуален напредък по въпроса за името, с което Косово може да участва на различни международни форове. Косово а, в а, бележка под линия да се посочи без оглед на въпроса за статута. Това е разумно решение. Се надявам, че ще има скорошен отговор по въпроса. Ще се зададат по-добри възможности по този начин за взаимно сътрудничество и координация. да се доближат не само тези две страни, но и всички останали западни, страни от Западните Балкани, които все още не са признати, признали Косово. Те ще имат много по-добри позиции сега. Надявам се, че скоро ще можем да проведем изслушване с новозначеният представител на Европейския съюз за Косово. Това ще бъде отлична възможност да продължим разискванията по Косово. Нека да изчакаме, за да видим какво ще се случи. Важно ще бъде да имаме нов представител на Европейския съюз за Косово, възможно най-скоро. Той все още не е предал предишните си функции на министър, но се надявам това да стане скоро. Председателят Последният докладчик в сянка е господин Танък. Благодаря, господин заместник-председател. Искам да ви поздравя с преизбирането ви. Нашата група изцяло в голяма степен подкрепя доклада на госпожа Луначек за мир и стабилност в Косово и ще допринесе за стабилността в целите Западни Балкани. Процесите на реформи както в сферата на економиката, така и, и в съдебната система, медиите ще спечелят от това. Ако това не стане, обаче има опасности. Господин Качин говори за рисковете, които съществуват е, и от двете страни в е, спора за Косово. Европейския съюз трябва да подкрепи Юликс в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, да се отчита също зависимостта в економическо отношение на част от Косово, както и проблемите с заетостта. Също и има предложения от госпожа Аштън, които целят да подобрят условията за постигане на благоденствие на двете страни. Аз уважавам от много, но това, че само малко на брой е, сърби са в подкрепа на север от е, е, Ебър, не са, са готови да приемат влиянието на Прищина, защото моето впечатление е точно обратното. Косово, ем, според мен, за сега е малко вероятно скоро да се присъедини към Европейския съюз или други международни организации. Китай, Русия, които са членове на съвета за сигурност на ОНЕ, едва ли ще променят позицията си в скоро време. Затова трябва да бъдем много по-реалистични в подхода ни, защото проблемите ще продължат и те ще бъдат на много висока цена за данакоплаците. Председателят. Благодаря господин Кукън, който оглавява делегацията за връзки с Косово. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще можем да приемем една добра резолюция, която се фокусира върху истинските предизвикателства и проблеми, пред които е изправена Косово. Проектът, който е пред нас, е добра гаранция това да стане и ние високо оценяваме работата на докладчика тя допринесе голяма степен за положителния резултат. Две неща. Относно диалога за либерализиране на визите, който миналата седмица започна в Прищина. Това е важен процес и тест за Косово. Затова трябва да бъдем прагматични в този процес, както бяхме и по-рано с други страни в региона. В доклада не се а, споменава планираният референдум на сърбите в Северно Косово. Това в голяма степен а, би осложнило ситуацията в тази част на страната. Политиците в Сърбия не подкрепят тези стъпки и се надявам, че постепенно а, те ще оттеглят подкрепята си за паралелните институции в северната част на Косово. През май тази година предстоят избори. И Олекс и ролята му в Косово трябва да бъде оценена в светлината на постигнатите до сега резултати. Ние трябва да бъдем информирани за плановете за преструктуриране на тази мисия. Следва да се обръща много голямо внимание на тази мисия. Относно въпроса за енергетиката, ние отчитаме нуждата от задоволяване на растящите енергийни потребности, но същевременно трябва да отчетем екологичните и здравни рискове за населението на Косово, предизвикано от двете централи на въглища. Следва да се търсят нови източници на енергия. За сега те не получават достатъчно внимание. Разполагаме с информация, че ще бъде отворена втората електроцентрала. Отново тя беше затворена през последните 11 години. И на последно място демонстрациите, които бяха организирани за пълна реципрочност за търговията с Сърбия, Законно е да се организират демонстрации, но считам, че трябва строго да се спазват всички правни норми, за да не се осложнява ненужно положението. Благодаря ви, господин председател. Имам още петима желащи да се изкажат. Искам да ви помоля най- учтиво да ограничите изказванията си в рамките на две минути. Госпожа Муниц има думата. Е, е и аз искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за компромисните предложения. Има много конструктивен подход, който изразява желанието на Европейския съюз за стабилност в Косово. През юни 2010 година под испанското председателство и след това още веднъж през 2010 година бяха договорени начините по които е, Европейски съюз ще влезе в диалог с Косово. Основни аспекти, като борбата с престъпността и постигането на правова държава, са в центъра на нашето внимание. Не искаме да се заплитаме в въпроси, касащи статута на Косово, Искам да се спра на 44-то на изменението съгласно резолюция 1244. Тук става въпрос за признаването на Косово и апел към държавите, които все още не са признали статутът на Косово, да го направят. Не смятам, че това е въпрос на мнозинство или мълцинство. Става въпрос, че до сега не е било гласувано от страна на цялата общност по въпроса за статутът на Косово. Едно решение би отслабило напрежението на ситуацията. На 29 юли имаше специално обращение на господин Тадич, което призовава към мирни действия и към премахване на блокадите по пътищата. Thank you, Mr. Благодаря. Господин Ле има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за професионалната и работа. Поздравяваме за изготвения доклад. Споделям схващането на всички, че нещата вървят напред. След референдума вчера в Харватия, където две трети от гласоподавателите дадоха своята подкрепа за присъединяването на страната към Европейския съюз и за това е напълно а, основателно да се предложи европейска перспектива и за други, стремящи се към тази цел държави в Западните Балкани. Компромисните изменения следва да бъдат подкрепени. Те допринасят нещо ново от Що се отнася до либерализирането на визовия режим, това е въпрос, който засяга ежедневието на хората. Благодаря за това, че се подчертава европейската перспектива за Косово. Няма да споменавам другите аргументи, защото те бяха засегнати от другите оратори, но в заключение искам да кажа още няколко неща. Докладчикът спомена, че са проведени 9 заседания в рамките на диалога. Има други документи, други изявления, където се говори за 8 или за 5 такива е, срещи. Трябва да определим точния брой на тези срещи. Благодаря. Госпожа Гомес. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към останалите, които поздравиха госпожа Луначек и докладчиците в Сянка, които работеха заедно с нея, за изготвения доклад, който е много добър, много всеобхватен и много конструктивен. Предлага много проактивен подход, е, определя кои са сферите, в е, които искаме да се постигне допълнителен напредък в Косово. Заедно с е, доклада за Сърбия, който се подготвя този доклад, също ще отправи вярно послание към региона и към основните фактори там. Въпреки всичко, искам да подчертая Необходимо е да се прецизира малко формулировката, свързана с економическото положение. Ние говорим за борба срещу корупцията, срещу паралелната економика, за малките и средни предприятия, за транспорта. Всичко това би се подобрило, ако Европейския съюз има по-активна роля да насърчи Косово да използва наличните ресурси, защото когато посетих Косово, останах с впечатлението, че Косово може да изнася енергия, вместо да внася такава. Така че може да играе много важна роля, каквато ни играе за сега. Съгласно мисията на ООН преди, имаше известно разделение на функциите между ООН и Европейския съюз. Някои от ангажиментите в економическата област не бяха изпълнени. Може би това обяснява отчасти защо се намираме на този доста начален етап на развитието на економиката на Косово. Може би, като приветстваме назначаването на ръководител на делегацията на ООН в Косово, да подчертаем също колко важно е Европейския съюз да играе роля в економическото развитие на Косово, Косово в различните економически области, които споменах. Госпожа Янако е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Чух забележките на моите колеги и мисля, че няма съмнение в това, че има все още проблеми, свързани с Косово. Има пет държави, които все още не са признали Косово и не са намерили аргументи за да го направят. Но искам да се спра и на постигнатия напредък. Да има диалог, който е започнал на демократичен принцип. И разбира се, това трябва да отчетем като положително. По отношение на изборите, трябва да настояваме за спазването на демократичните принципи на всички нива на провеждане на изборите. И тук искам да изразя съмнение дали ситуацията е толкова розова, колкото се представя. Мисля, че вътрешната ситуация е доста по-сериозна и не отговаря на нашите очаквания. Затова смятам, че Европейската комисия трябва да бъде подканена да се вземе по-усилено с, с, с въпроси, касащи човешките права. Мисие Файон. Госпожа Файон е последния оратор. Искам да благодаря на докладчика и аз за чудесното сътрудничество и за ангажимента и да помогне на Косово да, настиг, да постигне напредък по пътя на европейската интеграция. Напреженията вчера а, във връзка с протеста, организирано от движението Пути, не благоприятстват а, доброто развитие на диалога. Особено в момент, в който пристигнаха положителни новини, а именно началото на диалога за визите, като докладчик за премахването на визите за другите балкански страни. Аз съм много удовлетворена. Стъпката е много положителна, но това ще бъде тест за зрелостта на Косово. Косово ще трябва да изпълне няколко критерия, особено в областта на борбата срещу организираната престъпност и борбата срещу корупцията ще трябва да осигурят сигурност на документите за пътуване, ще трябва да се изпълнят изисквания във връзка с охраната на границите. Гражданите на Косово трябва да имат същите възможности, като всички останали, не бива да остават изолирани. Искам да се спра и на някои от по-критичните забележки, а именно функционирането на ЮЛЕКС в Косово. Приветствам по някои от компромисните изменения и искам да приветствам е, кандидатурата на, би, на върховния на представителя в Косово. Словенския министър ще имаме възможност да разговаряме с него на 31 януари. Веднага е, преди да започне работа. Той е известен като застъпник на разширяването. Ето защо смятаме, че той ще намери начин да преодолее различията между държавите членки, които признават Косово и тези, които не. Искам да приветствам и това, че докладчика обръща внимание на медиите в Косове. Балканите биват критикувани за ситуацията с медиите. Аз приветствам компромисните изменения, които призовават за създаване на международни стандарти за независимост и плурализъм на медиите. Свободните медии са кръглен камък на всяко демократично общество и Косово трябва да положи усилия. Господин Бузък, благодаря, господин председател. Благодаря за приветствените думи. Много се радвам, че съм тук сред вас. Очевидно, това е много важна комисия. Аз посетих Западните Балкани преди два месеца и не мога да не поздравя госпожа Луначек и докладчите в Сянка за чудесния доклад. Съгласни сме с повечето от нещата, които са казани. building democracy, free market economy, everything, free media and so on, so on. But let me... Искам да подчертая един важен въпрос, дори пречки пред реформите. И това са двустранните отношения с Сърбия. Всички постижения и одобрението на Европейския съюз за Сърбия и бъдещото й участие в Европейския съюз ще зависи от взаимоотношенията между Сърбия и Косово. Нашето задължение днес е да подобрим сътрудничество между Сърбия и Косово. Това е много е много важно, тъй като в този регион не можем да постигнем напредък без да сме извършили тази без да сме изпълнили тази задача. Европейският е, съюз е много важен е, посредник е, в взаимоотношенията между двете страни. Благодаря и поздравления още един път за доклада. И най-последният оратор, господин Шлопфлин. Благодаря. Искам да продължа казаното от господин Бузек за взаимоотношенията с Сърбия и сръбското мълцинство. Подкрепям напълно целта за, за интеграция. Сръбското мълцинство, разбира се, трябва да бъде интегрирано в политическите, економически и други структури. Трябва обаче да отчетем, че това няма да, бъде, да стане лесно. Ако погледнем широкия политически контекст, сръбското малцинство се радва на привилегировано положение от момента, в който Косово е било интегрирано в сръбската държава. Много е трудно да се преглътне загубата на държава и е необходимо великодушие от страна на мнозинството. Интеграцията е двустранен процес и тя е в интерес не е само на младсинството, а и на мнозинството. Демонстрациите по никакъв начин не помагат за създаването на сигурност. Благодаря. Госпожо Луначек, имате думата за заключение. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на някои от конкретните коментари. Най-напред искам да благодаря на тези, които ме поздравиха и да поздравя и за сътрудничеството. Искам само да поясня някои аспекти. Господин Петърле, казахте, че няма е, яснота относно броя на срещите. Девет са общо. Благодаря ви за това, че следите въпроса отблизо. Госпожо Гомес, вие споменахте това, че Европейския съюз трябва да подкрепя Косово в економическата област. Аз се с... Аз съм включила в доклада призив за договорно уреждане на економическите и търговски взаимоотношения между Европейския съюз и Косово. На госпожа Монис за двата аспекта, които споменахте измененията, които внасяте, за мен е ясно, че в парламента решенията се взимат с мнозинство. Вторият аспект е включен това, това е предложение, което беше включено и в предложението за регионално сътрудничество. Надявам се, че сърбите ще приемат това в диалога, така че втората част е в компромис номер 5. Що се отнася компромис 6, там казвам привет, с изявлението на президента на Сърбия по отношение на достъпа до кон, граничните контролно-пропускателни пунктове. Е, това е, това е само един случай. Има един аспект, който искам да поясня. От много колеги чувам опасения и критики към Юлекс. Както знаете, в момента се извършва процес на преглед. Това е включено в доклада. И може би, след като ви слушах си, мисля, че може би ще бъде полезно да направим изслушване с представители на ЮЛЕКС. Ще предложа това на разширеното бюро по-късно. Спомена се и министърът на външните работи на Словения, който е назначен от госпожа Аштън за представител в Косово. Много се радвам, че това назначение вече е факт. Аз вчера се срещнах с него в Брюксел. Според мен изборът е добър и се надявам, че той ще започне максимално бързо. Имаме нужда от човек, на когото се гледа като на лицето на Европейския съюз, а не просто ръководителя на ЮЛЕКС. Въпросът свързан с демонстрациите. Аз самата са, бях настроена критично преди тях. Мисля обаче, че начинът по който косовската полиция реагира със сълзотворен глас е малко несъразмерно. Демонстрациите вчера са преминали без инцидент – и се надявам, че полицията ще се въздържа от подобно поведение. Ако обаче нещата продължат в същия вид, можем да внесем устно изменение в пленарната зала. Тези демонстрации не помагат по никакъв начин на името и репутацията на Косово във външния свят. Мисля, че това са основните въпроси, които исках да коментирам. И накрая искам да благодаря на секретарията. Благодаря. Благодаря, колеги. Искам да ви напомня, че гласуването ще бъде утре сутринта в 9 часа. Не забравяйте да си вземете картите. Кредитните карти, допълнение, допълнителна забележка, това е кредит за демокрация. Without, uh, without, uh... Нека да преминем веднага към следващата точка от дневния ред, а именно резолюция по доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония. Бих искал да дам думата на Ричард Хауит в качеството му на докладчик да вземе думата. Благодаря. Благодаря на секретарията за включването на този въпрос в дневния ред. Аз съм нов докладчик, но съм твърдо ангажиран с този въпрос. Получих отлична подкрепа, за която благодаря. В този доклад искам накратко да подчертая какви са принципите, които приложиха. След това ще разгледам измененията. Относно принципните аспекти, надявам се комисията да ме подкрепи. Искам да бъдем е, много положителни относно кандидатурата на Македония за членство в Европейския съюз. Искам да насърча стартирането на преговори за присъединяване. Такава беше позицията на парламента и миналата година. Надявам се това да бъде позицията на парламента и през тази година. Ние ще обсъдим защо има забавения, но е необходимо да се насърчи постигнатото. Така че аз много положително съм формулирал тези аспекти, свързани с а, оценката на Световната банка за економическото развитие или пък а, с подобряването на а, позициите на Македония, що се отнася до индекса за човешкото развитие или пък International, Transparency International. Искаме да кажем ясно на гражданите на Македония, че искаме те да бъдат част от Европейския съюз. Това трябва да бъде посланието, което да бъде усетено от хората от тази страна. Това е ясната ни стратегия. Искам в първи параграф а, а, ясно да се каже, че искаме преговорите за присъединяване да започнат. И предлагам нов параграф 1а, за да отчета направените изменения. Надявам се да подкрепите това предложение. След като отправим такива окоръжителни послания, ние ще имаме възможности да бъдем изслушани, да кажем някои от тежките истини, свързани с допълнителните реформи, които трябва да се реализират със страната. Например, свързани с свободата на медиите, необходимостта от много по- сериозни стъпки в сферата на децентрализацията, също постигане напредък по борбата с дискриминацията, също недопускане на наблюдение от страна на разузнавателните служби, така че тези критики трябва да бъдат съчетани с силни, окоръжителни послания, защото по този начин имаме възможност да бъдем е, изслушани. Затова ние искаме да имаме един балансиран доклад, който да подкрепи процеса на реформи в страната. Аз разбирам чувствителността на доста от колегите от парламента. Надявам се, че ще се съгласите, че аз се опитах да бъда максимално обединяващ, що се отнася до измененията, които бяха представени. Има някои изменения, които не можах да подкрепя, нито да включа в компромисните изменения. 161 изменения бяха представени. Те са много по-малко, отколкото за предходните години. Това показва, че текста ми е, е балансиран, обективен, аз подкрепям голяма част от измененията или чрез разделни гласувания, или чрез компромисни изменения. И аз искам да кажа, че исках да проявя консенсусен подход и се надявам да получа вашата подкрепа. По някои от много чувствителните въпроси, като механизма за арбитриаж, десета точка, и някои представители на групата на зелените имат определен интерес към въпроса. Също а, ролята на върховния представител, също въпроса а, за интерпретирането на а, историческите факти, особено по отношение на връзките с България, изменение на господин Ковачек, също някои изменения допълнително направени от българските колеги, както и от гръцките колеги. Нека обаче да се позвем на текста, който беше одобрен миналата година от парламента и чрез устни изменения да направим изменения на вашите изменения, за да ни отваряме отново дебат по постигнатите компромиси по тези въпроси. Тези въпроси трябва да бъдат отчетени в текста, те трябва да бъдат поставени те трябва да отразят политическите интереси, които вие представите. Ние трябва да се придържаме към това, което беше подкрепено миналата година, т.е. един балансиран компромис трябва да бъде направен. По въпроса за името на държавата. Това е нещо, за което ние не отговаряме, за него отговаря ООН, но тук говорим за този въпрос непрекъснато. Ние имахме обмен на, на мнения, говорихме с докладчиците в Цянка, с много от колегите от парламента. Ние не искаме да игнорираме въпроса. Има отделен раздел, който се отнася до този въпрос. Колегите от Гърция искат да се постави въпроса в по-широк контекст на регионалните а, отношения. Това беше направено а, предложение в, на по-късен етап. Аз а, разглеждам нещата по-скромно. Не отивам толкова далече, колкото някои искат а, да предлагам решение. Това не е ролята ни като парламент. Моята роля като докладчик е да оказвам натиск, така както е призван да оказва натиск Европейския парламент и изобщо Европейския съюз за намирането на решения. Затова и моят текст отразява този подход. Има и спорен въпрос, както да, как да разгледаме въпроса за името. Ние знаем какви са международните решения, знаем за съществуващите доклади, за задълженията, които са поети но се провеждат, бяха проведени много срещи от по-частен характер и, бях, и това ми убеди, че не трябва да бъдем провокативни, когато разглеждаме този въпрос. Всяко позоваване на името дали Македония или бивша Югославска република Македония или прочие, е премахнато от доклада. И се използва тази страна, страната, тя, избягва се използването на каквото и да е име. Името се съдържа в заглавието на доклада. Имаме един параграф, който ще предложа на колегите, като препоръка да използваме термина македонски, когато говорим за езика или за идентичността на страната. Аз взех дума по дума компромисния параграф, който беше договорен от съвместния парламентарен комитет през месец ноември. По този начин отчитаме, че има негативна реакция в страната, след като комисия, Европейската комисия не използва Македония или македонски, когато говори за македонски язик или идентичност. Това е в пълно съответствие с правно договорените норми но има някои колеги в комисията, на които няма да им хареса, които ще гласуват против утре. Но аз отправям тази препоръка към комисията и ще видим къде се намира мнозинството. Не искаме обаче да водим битка по всеки параграф, някои да спечелят в един случай, други в друг случай. Ние искаме да имаме един текст, който да бъде подкрепен от всички. Затова искам да се гласува а, с, а, като цяло. Параграф 7. Европейският, а, международният а, наказателен а, съд а, се споменава. Много колеги споменават, че Скопие се е съгласила и че трябва да спазва поетите ангажименти, но това е провокативно. След а, решението на Европейския наказателен съд. И двете страни се стараят да не бъдат провокативни. Скопие не бяха провокативни и аз ги поздравявам, че проявиха такава зрялост. Същото се отнася и за Гърция. В парламента ние трябва да проявим същата дисциплинираност. Ето защо защо се сме формулирали този параграф именно по начина, по който фигурира в текста. Той е много по-мек, говори се за това, че се надяваме, че приветстваме използването на формулировката, съдържаща се в решението на Международния наказателен съд. Така че трябва да сме много внимателни. Ще разгледам по-детално някои от измененията. Искам компромис едно да остане много ясен. Той е много ясен. Също 18-то изменение за въпроса за предварителния аналитичен преглед. Има различни мнения по въпроса в комисията, както и в парламента. Когато външният министр беше тук, беше публично заявено тук в комисията, от моя страна, че аз читам, че това е едно от е, няколкото творчески решения, които могат да допринесат за постигането на напредък. Исках е, да насърча подобни изобретателни решения, за да може да бъде използвана набраната скорост. В текста, който съм предложил, е отразен това мнение. Искам да благодаря на госпожа Салвакос в изменение 25 да разбере моята позиция. Що се отнася до изменението на господин Качин, искам да го насоча към точките от приембюла, които разглеждат точно тези въпроси. Затова аз не подкрепям изменение 29 по точка 4 Колегата, която предложи този текст, не е тук. Аз се благодаря за идеята да примахнем формулировката основателно ли, законно обосновано разочарование и прочие. По мое мнение, това е, се отнася до отлагането на определенето на дата за започване на преговори за присъединяване. Така че аз мога да подкрепя а, изменението, която предлага. Ще видим дали да гласуваме разделно или не. Вие ще ми кажете какво предпочитате. Ние искаме да постигнем максимален консенсус в а, нашата комисия. По различните изменения, свързани с а, точка пета, която се отнася до ръководителя на делегацията на Европейския съюз. Аз знаех, че ще се наложи допълнителни изменения. Ние обсъдихме на 20 и 21 декември, така че се надявам, че сме оказали известно положително влияние. Аз бих предпочел измененията на ЕНП в това отношение. Ще ги подкрепя. Споменаването на а, термина език на омразата, мисля, че е добра идея. Искам да помоля колегите да ми подкрепят позицията. Искам да обърна вниманието на госпожа Янако и други колеги за това, което предлагат за препоръките на ОССЕ и на службата за демократични институции и права на човека, що се отнася до изборите. Приемам 89-то изменение на господин Дева от групата на европейските консерватори и реформисти. Госпожа Ненски от НП също подкрепям измененията. Господин Шопфлин, 89 и 112 изменения също приемам. Що се отнася до независимостта на съдебната система, измененията на НП, що се отнася до външните отношения, използването на предприсъединителния инструмент, са предложения, които допринасят за подобряване на моя текст. За това искам да благодаря на господин Кукън, също за качеството на текста, за приброяването на населението относно изменението по 22 точка. Това е изключително чувствителен а, въпрос. по-добре да кажем, че трябва да има преброяване на населението в съответствие с международните норми, вместо да казваме, че искаме такива, такова преброяване да стане много скоро. Относно изменението на Качин за думата сегрегация, това е дума, която се счита за провокация. Затова нека да ние използваме, защото трябва да бъдем по-конструктивни, ако искаме да бъдем а, чути. Искам да ви благодаря за вниманието. Председателят. Благодаря. Предстоят ни други точки. И 11 души са се записали за изказване. 12. Господин Танък, вече сте се записали, господин Вигени. Да, отбелязваме. Сега докладчиците в сянка ще получат думата. Започваме с господин Кукан. И се опитайте да, се, да бъдете по-кратки. Първо да благодаря на господин Хауит за работата му по доклада, за доброто сътрудничество и за смислената и детална дискусия. Намерихме а, общ език за компромиси. Надяваме се да бъдат приемливи за всички за, пове, за много няма да постигнем компромис, тъй като темата е сложна. Моята позиция е да се отчете напредъка през последната година. Заедно с това подкрепям становището, че в много области властите на бивша Югославска република Македония трябва да положат допълнителни усилия. Ще малко по-подробно. По отношение на началото на преговорите, съгласен съм с докладчика, че независимо от дебата по въпроса за името, съвета трябва да се образи с препоръката на комисията да започне преговори. Има много голяма разлика между предоставянето на статут за държава кандидатка и на започване на преговори. Мисля, че това ще има отрицателно въздействие върху усилията за интеграция, доверието в Европейския съюз и общия контекст на процеса на интеграция в региона. Заедно с това виждам, че преговорите ръководени от Европейския съюз, основният е, инструмент за решаване на въпроса, като се отчитат добросетските отношения като основна част на процеса на интеграция. Основ, освен това, основните предизвикателства за страната са в областта на правосъдие и вътрешни работи, борбата срещу корупцията, особено по високите етажи, медийната свобода и правата на малцинствата. Ако всички, във всички тези области има потребност от е, засилване на усилията, Накрая искам да подчертая значението на парламентарното сътрудничеството и парламентарния диалог. Ключовата роля на парламента в политическия дебат е безспорна. Трябва да се подчертая обаче необходимостта от засилване на политическия диалог в парламента между различните политически партии. В този контекст се радвам, че парламентарния бойкот приключи. Накрая искам да кажа, че компромисните изменения са балансирани и ще ги подкрепя. Благодаря. Благодаря, госпожа Николай. Благодаря. Искам да поздравя докладчика, особено за компромисните изменения. Ние проведахме дискусии. Е, да, докладът е много навременен, тъй като темата за Македония си остава чувствителна тема. Искам обаче да подчертая само три неща. Смятам, че трябва да си останем отворени по отношение на започването на преговори. Нормално е съвета да съобрази с препоръката на комисията. А също така и на парламента въпросът за името. Смятам, че решението на Международният съд трябва да бъде спазено. И Гърция и Македония трябва да започнат максимално бързо преговори. Остават още два спорни въпроса правосъдието, малцинствата и техните права, свободата на медиите. Вече е внесено изменение и компромисното изменение отразява много добре ситуацията. Искам да кажа, че подкрепяме изменението на българският колега по отношение на правата на младсинствата. Тези права трябва да бъдат спазвани, тъй като това е много важно за целия район. В целия район има много малцинства и това е предпоставка за мирно решаване на проблемите. Вярвам също така, трябва да се отчете положението с медиите от македонските власти, защото прозрачността на собствеността и свободата на пресата са задължителни за демокрацията. Благодаря. Госпожа Корнелисън. Много неща вече бяха казани. Искам само няколко думи за думата легитимност в компромис 3. Македония или Бивша република Македония, както предпочитат някои, от три години са предмет на препоръка, че трябва да започнат преговори. Те спазват критериите от три години ги отхвърлят не заради не спазване на критерия, поради двустранен въпрос, който не е критерий. Ето защо бих казала, че това е легитимно, нормално разочарование. Нашата цел е да кажем, че този двустранен въпрос е, трябва да бъде разрешен, трябва да се намери добро решение, но това да не се е, върши едновременно с процеса на разширяване. Да не се опоручава процеса на е, разширяване. Ето защо бях насърчена от арбитражния механизъм е, на ОНЕ. Той може да се използва и за решаването на други двустранни въпроси. Има много двустранни въпроси. Германия и Холандия имат споров, гранични спорове. Но този механизъм може да помогне за е, това двустранния въпрос да бъде изваден от процеса на разширяване. Аз мисля, че е изключително важно Македония да се съсредоточи върху необходимите реформи. Имат много работа и това може да се върши при прегу... в контекста на преговорите по конкретни глави. Е, доволна съм от постигнати напредък и от начина по който се говори е, за различните области, свобода на медиите и така нататък. Надяваме се през следващата година да настъпи пробив. Благодаря. Господин Танок. Най-напред аз искам да ви поздравя връзка с преизбирането. Госпожо Корнисен, права сте. Става дума за легитимно разочарование от страна на легитимни на македонските граждани. Македония не прояви тържествуване по отношение на решението на Международния съд във връзка с кандидатурата за НАТО. Не можем да пренебрегна международният правен арбитър и констатациите му и факта, че това е прецедент. Македонската кандидатура за други международни органи, като Европейския съюз, нашия съюз, в крайна сметка, нашия съюз винаги се е гордел с това, че уважава ООН и неговите органи, като съда. Заедно с това обаче поздравявам господин Хавец за огромните му усилия да бъде справедлив и балансиран за Македония малка, уязвима страна, която полага огромни усилия да се реформира както политически, така и економически. Разбира се, аз съм член на е, групата за приятелство с Македония на парламента. Аз бях натъжен от това, че не беше спазена препоръката на комисията от страна на съвета и Македония е кандидат от 7 години. И не смятам, че Гърция трябваше да спазва спре, да спира напредъка на Македония поради двустранен спор между Скопия и Атина заради името. Според мен това е напълно неразбираемо за външните лица. Това е тревожен прецедент за бъдещето. Хрватска в Европейския съюз ще се опита ли да блокира напредъка на Сърбия поради двустранни спорове? И също така това спира и други страни, като Черна гора по пътя им към напредъка. Македония изпитва вътрешно напрежение, има екстремисти а, и хардлайнери, които държат на целостта, така че колкото по-бързо започнат преговори за присъединяване към Европейски съюз и НАТО, толкова по-добре. Така ще се улесни пътя на преките чуждестранни инвестиции, подобряване на економическите перспективи и по-добри перспективи за Западните Балкани като цяло. Господин Чунтис има думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Трябва да кажа, че докладчикът в своето устно, изнож... устно изложение и в доклада си доста предпазливо се изказа за тази тема. Разбира се, за него е ясен, ясно значението за диалога, за постигане на някакво решение. Но за нас е ясно, че въпросите за източните Балкани са част от въпросите, които разискваме при нас. Видяхме неговите усилия за приобщаване на Македония, споменаването на успехите на македонския отбор по баскетбол. Това е окоръжаващ успех. Въпросът е дали това окоръжаване обаче действително отразява ситуацията в държавата и я отразява по правдив начин. Например, въпросът за името получава предложение за ам, разрешаване и по отношение на разговорите с а, а, ОНЕ, господин Мемич, въпросите свързани с а, бюрокрацията също трябва да бъдат разгледани. Ние като демократична гръцка партия смятаме, че не бива да се превръщат тези въпроси в постоянен и чисто гръцки проблем. Това са международни проблеми, които трябва да бъдат обсъждани и разрешени в рамките на ООН. Ако това се превърне в чисто гръцки проблем е, и двустранен проблем между Македония и Гърция, не виждам как ще се постигне решение. Чисто географски погледнато македонската територия е разпределена между бившата Югославска република и Гърция. И ако няма едно общо решение на този въпрос няма да стигнем до решение. Но смятам, че Европейският парламент и Европейският съюз трябва да се помъчи да намери решение и смятам, че настоящата дискусия допринася за разрешаването на проблема и се намираме на прав път. Не знам дали съпътстващите процеси могат да помогнат за решаването на този проблем. Спомена се, че НАТО ще се включи в обсъждането. Според мен това не е подходящо решение и смятам, че е по-скоро непродуктивно. Смятам, че трябва да опитаме бързо да намерим решение на този проблем в интересите на нашите народи и на народа на Македония. Демократичните права, човешките права трябва да бъдат съблюдавани. Докладът докладите често показват политическата посока, която трябва да бъде спазвана. Същото въжи и за този доклад. Тук а, посоката е отваряне на пазарите и свободната търговия. А, тук ние сме на различно мнение. Благодаря. Very Minutes, uh, Само за две минути, въпреки че е заместник председател на комисията. Благодаря, господин председател. Поздравления за избирането ви. Благодаря господин Холвит за неговият проекто доклад и за неговата конструктивна позиция по тези комплексни и много чувствителни теми, свързани с напредъка на Македония. Също така желанието ми е да дискутира с мен лично всички мои поправки. Македония е страна на кръстопът между една страна европейска интеграция, сътрудничество и толерантност, а от друга страна вътрешна дезинтеграция, етническо напрежение и национализъм, за съжаление, рубуващ все още на югокомунистическата митология в отношенията с съседите. Ето защо аз подкрепям европейската интеграция на Македония и смятам, че трябва да насърчим властите, политическият и медиен елит в тази страна да предприеме още по-решителни стъпки в е, за демократични реформи. Колкото и да ни се иска да отделиме билатералните отношения от европейската интеграция, аз мисля, че те оставят свързани. Убеден съм, че с напредък по пътя към Европейския съюз могат да бъдат преодолени различията, наслагвани в миналото, както вътре в страната, така и спрямо съседите. Това може да стане чрез изграждане на мостове на доверие между съседните страни, например чрез отбелязване на общи исторически събития и личности. Между другото, Европейския парламент многократно в последните няколко години в резолюциите е препоръчвал такива общи чествания на общата история. За голямо съжаление, както в един от компромисите, който се разбрахме да бъде, надявам се да бъде прият, казваме, съжаляваме, че няма никакъв напредък по отношение на тази препоръка. Силно се надявам, че нашите съседи от Македония ще успеят да превъзмогнат влиянието от миналото и ще намерят конструктивният начин за изграждане на добрите взаимоотношения с съседите си. В тази връзка аз бях предложил едно предложение, което мисля че също и се надявам да бъде прието за по-ефективното и бързо отваряне на досиетата на всички на елита от Македония, който е бил съпричастен с бившата югославска комунистическа тайна полиция, за което благодаря на господин Холбит, че той прояви разбиране и се надявам тази препоръка или това предложение да бъде прието. Също така предложението за това, че трябва да бъде спазвана свободата на съвестта и възможността всеки свободно да изрази своята етническа принадлежност, независимо от това дали тя е българска, дали е албанска, турска, египетска всеки трябва да може свободно да изрази тази своя етническа принадлежност или етнически происход, без да се опасява, че това ще доведе до някакви негативни отношения спрямо него, как, например в трудовото взаимоотношение с работодателите, в измислени и скълъпени съдебни процеси или неговите социални или политически права могат да бъдат урязани. В заключение би искал да кажа, че се надявам препоръките от, тази, от тази, този нов доклад за напредъка на Македония да бъдат взети много сериозно под внимание от политическия елит на Македония, за да може и Македония по-бързо да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря ви. Thank you very much. Mrs. Nensky, please. Госпожа Ненски за две минути. Искам да поздравя господин Холуид за балансирания доклад Моя колега господин Ковачев спомена повечето от нещата, които аз мятах да отбележа в своето встъпление. Ще започна обаче с това, че България винаги е подкрепила европейската интеграция на Западните Балкани, в това число и на Македония, тъй като счита, че това ще бъде сериозна инвестиция в стабилността и сигурността на един все още нестабилен, както се вижда, регион. Европа е пространство на толерантност и на истина, подчертавам дълбоко истина, така че европейската интеграция за нас ще се превърне в един нов инструмент за Западните Балкани, с които да бъдат решени недорешените въпроси в този регион. В тази връзка ние подкрепяме процеса на а, интеграция на Република Македония в Европейския съюз, но искаме още веднъж да подчертаем, че е наложително да бъде преодолян езика на омразата, който не подхожда на европейска страна и, и който език на омразата е, е едно наследство от миналото, което би възпрепятствало наистина това, което се предлага като основно условие – добри съседски отношения. За нас като страна, която е минала по пътя на преговорите, свободата на словото е и свободата на медиите е изключително важно условие и разбира се истината по отношение на миналото, за да може политически елит и хората, които взимат решения в страната, да нямат никакви други обвързаности извън обвързаностите с националния интерес. Благодаря ви. Thank you very much. Mr. Kachin. Благодаря, господин Качин, за две минути. Ще говоря на словенски. Защото... ...о призадеванju Македония да реши прашanje имена. Тъй като това е въпрос на национална идентичност. Ще говоря на словенски, защото е въпрос на солидарност. Искам да изразя мнението ми по две въпроса. Няма напредък по въпроса за името и това е така от много време насам. Белград и Прищина бяха близо до война, а сега вече провежда диалог и се на път да разрешат въпроса за името. Така Косово ще може да участва в международни срещи. Македония и Гърция обаче не се умяват да постигнат такъв напредък. Искам да призова македонската страна да положи повече усилия да избере име, което да може да се използва в НАТО и да започне преговори с Европейската комисия. Черна гора ще започне преговори през лятото на тази година и би било добре Македония също да има такава възможност. Второто ми призив е, се отнася до изменение 22. Колегата Хауит каза, че се опитвам да бъда провокативен, като използвам думата сегрегация и че трябва да говорим вместо това за разделение. Разделението на, на децата е технически е, термин, но това разделение цели сегрегация. И тук е проблема. Кой печели от укриването на истината? Дали ще е от полза за децата, за техните родители, за междуетническите отношения, за държавата, за региона? Това е политически въпрос. Ето защо ние трябва да използваме верната политическа терминология, верните квалификации. В моята позиция аз стоявам, че става дума именно за сегрегация и очаквам като представители на а, либерално а, течение да разберете това. Това е въпрос на основни човешки права. Благодаря. Господин Ле има думата. Благодаря, господин председател. Признателен съм на колегата Хаует за положените усилия, за чувствителността, която проявява към тези щекотливи въпроси. Благодаря и за термините, които се опитва да използва. Надявам се, подобен език да преобладава и в отношенията между двете страни, за които става дума. Това, което казах по-рано за Косово, се отнася и за тази страна, която очаква стартирането на преговори отдавна. Стартирането на преговори може само да укрепи доверието към процеса на присъединяване. Това ще е успех не само за бивша Югославска република Македония, но и за всички нас, ако тези преговори най-сетне започнат. Понякога, когато чета докладите за напредъка на Македония, оставам с впечатлението, че говорим по-скоро за двустранни въпроси, въпреки че това не е нашата задача и че се фокусираме върху този аспект по-голяма степен, отколкото върху реално постигнатия напредък. Искам да обърна внимание на точка 9. Що се отнася до Словения и Харватия, ние намерихме начин да преодолеем двустранните проблеми и да се фокусираме върху процеса на разширяване, на присъединяване. Харватските граждани се радваме, че дадоха подкрепа за присъединяването на страната си към Европейския съюз. Искам да благодаря на господин Хауит за това, че включи моето предложение за изменение в компромис 5. То се отнася до точка 7. Когато говорим за прилагателното македонски, нека да каже нещо от миналото. Аз съм от бивша Югославска република Словения. Словения призна Македония под нейното суверенно име. И въпреки, че тя беше част от Югославия, това никога не е бил пречка за когото и да било. По-късно ние възприехме европейския термин и използваме и двата термина на равна нога. Но не считам, че можем да говорим само за някой някъде, защото всяка идентичност трябва да бъде точно назована и трябва да отговаря на нашите принципи за идентичността. И следва да подкрепим този основополагащ подход. Надявам се, че напредъка на страната ще продължи в бъдеще. Господин Поселт, за две минути. Искам да благодаря на колегата Хаует, който предприе един надпартиен подход, много по-добър, отколкото този на неговия предшественик. Искам да обърна внимание на няколко аспекта. Първо, не можем да игнорираме договорите и споразуменията. Има временен междинен договор и той трябва да бъде приложен. На второ място, нещо, което също е толкова важно, ние чакаме решението от Хага Всъщност такова решение излезе и продължаваме да чакаме. Не знам защо. Сега не смятам, че трябва да продължаваме да чакаме. Малко съм скептичен. Трета точка. Премахването, от, заличаването от документа на името Македония. Препоръчваме да прочетете Охридското споразумение. Там, разбира се, споменава македонски език и трябва да бъдем последователни. Нямам нищо против да постигнем компромисно решение при наименованието на държавата. Могат да се кажат много неща. Днес ще се въздържа. Има провинция Штирия в Словения и в Австрия. Но въпреки това, в Охридското споразумение името Македония се споменава във връзка с езика, говорен от населението. Това е официалният термин. И не можем да казваме на хората как да говорят за себе си, какъв термин да използват, когато говорят за езика си. Не можем да казваме как да наричаме своята академия и своите институции. Благодаря, господин Посълт. Госпожа Янако за две минути. Благодаря, благодаря господин председател. Въпросът за бившата Югославска република Македония беше обсъждан многократно. Има два начина да обсъждаме този въпрос. От една страна можем да се ориентираме по мнозинството, но всъщност съветът, а не парламентът взема решение по тези въпроси. Другата възможност е просто да се придържаме към истината. Истината е, че тази държава се опитва да създаде своя псевдоидентичност на базата на пропаганда. Тази пропаганда изхожда и се базира върху името Македония – Смешно е, когато разгледаме начина по който подхожда управата в тази държава. Така че господин Посът и тонът трябва да съответства на добрите съседски отношения. За това се отнасяме сериозно по тази въпрос. Сега по отношение на компромисните решения едно, две и три за мен са неприемливи. Предложение за изменение номер 5. Не смятам, че е възможно двете правителства да не вземат мерки. Още веднъж ще спомена пропагандата от страна на Скопие. Изменение номер 6 не, а, не смятам, че терминът македонски може да бъде употребен. бивша, Македон... бивша Югославска република Македония. Това е името, което се използва в парламента. И в комисията не се говори просто за Македония. Тоест това е нещо, което е прието и трябва да се придържаме към него. Изменение номер 20. Този компромис не отговаря на духа на изменението. Не знам откъде го е взел докладчикът. Тук става въпрос за това как Гърция и България трябва да се вземат общи мерки за, в областта на образованието. Това го няма никъде в, в целия текст. После по отношение на становището на ООН за името, не смятам, че така могат да се водят преговори. Ако всеки път повтарям едно и също, смятаме, че съветът в крайна сметка ще се съобрази с това, но не смятам, че това, този начин е възможен. Благодаря. Искам да бъда още по-крата. Господин Хауит е приготвил чудесен доклад и трябва да отдадем дължимото на усилията му. Това е първият доклад за Македония. Нормално е проблемът с името да бъде в центъра на нашите разговори, защото в крайна сметка, каквото и да направим, стигаме до този въпрос – което ни пречи да постигнем друг напредък. За съжаление, е изпусната възможността. И сега Груевски има правителство, което е по-малко готово за компромиси от предишното. Сега трябва да намерим някакво решение. Аз подкрепям призива в доклада за по-засилена роля на Европейския съюз за улесняване на процеса. Очевидно е, че ако разчитаме само на формата ОНЕ, той просто не носи резултати. Може би трябва да намерим начин да насърчим и двете страни да потърсят решение на проблема с името. Във времето обаче минава и нищо не се променя така че да не ставаме заложници на този двустранен проблем. Това застрашава стабилността на страната, което е твърде ясно и от тази гледна точка сигурността на целия регион и България като съседна страна трябва да каже това пределно ясно. От тази гледна точка ние не можем да решаваме проблема, но може би можем да намерим временни решения които да обвържат македонските граждани към пътя на европейска интеграция. Намерихме решение за Косово, въпреки че много страни не, я, не признава страната. Намерихме начин да работиме с тази страна, намерихме начин да продължаваме диалога с Турция. Трябва да намерим подобно решение и с Македония, докато бъде намерено решение на проблема с името. Така че от тази гледна точка има различни идеи, но може би трябва да се съсредоточим и в контактите с комисията. Със съвета е по-трудно, но комисията може да излезе с положителен дневен ред за Македония до решаването на проблема с името. И тъй съм щедър, поради това, че днес имахме избори, Ричард ще има 5 минути. Благодаря за милите думи, казани от всички. Много ми беше приятно да работя по този въпрос. Отчитам необходимостта от реформи. Благодаря на духа на сътрудничество, проявен от всички. На госпожа Николай тя напусна залата, но Нашата формулировка за решението на съда е, казва да спази решението на Международния съд. Искам да помоля нейната група за разбиране на господин Танак и чух какво казвате. Има действително различни становища. Но нека да гласуваме разделно и да видим къде е мнозинството в комисията. Уважавам вашата гледна точка. На господин Чунти за НАТО включих това в резолюцията и според мен заседанието в Чикаго и пролетния съвет са много важни дати. Така че преднамерено съм включил тези въпроси в резолюцията. Давам честен отговор по въпроса за българската идентичност. Бяха ми приятни дискусиите с вас и в Скопие. Надявам се те да продължат. Та вие щяхте да проведете разговори с господин Кукан и други за допълнителен компромис очаквам. Може би сте ми го пратили, но нямах време да го прочета. Готов съм да водим дискусия и мисля, че има желание за компромис и във вашата група, и в моята. Прав сте, че в в първоначалното представяне не казах нищо за отварянето на досиетата. Миналата година имаше постигнато споразумение. Съгласен съм, че това трябва да влезе в резолюцията. На госпожа Ненски искам да помоля да отбележи това, което казах в встъпителните си думи. Никой не би а, казал, че аз се отнасям несериозно към въпросите за свободата на медиите. Господин Качин, може би не съм бил достатъчно ясен. Никога не съм казал, че някой се опитва да бъде провокативен в тази комисия. Съжалявам, ако това сте разбрали. И тъй като съм от лейбаристската партия, аз използвах думата сегрегация в първоначалния вариант – но обсъдих този вариант с много съветници и всъщност те казаха, че онова, което искаме да постигнем, няма да се случи, ако използваме думата сегрегация. Думата separation или е, разделяне е много ясна дума. Определено по никакъв начин не искам да кажа, да внуша, че сте провокативен на господин Петърле. Благодаря за измененията по, десета, по девета точка. Разбирам, че има едно изменение. Не по ваша грешка, дойде късно при мен. На мен ми се струва, че е малко трудно да го приема. Ако искате да се срещнем, ще обсъдим въпроса. Господин Посъл, благодаря за това, което казахте. Съгласен съм с много отказаното от вас. Но това, което каза господин посъл и госпожа е, Янако, бяха диаметрално противоположни. Ето, в това се състои проблемът. Ето защо аз съм излязал е, е, излязъл с формулировката в осма точка. Надявам се, че комисията ще я подкрепи. На госпожа Янако искам да повторя, че има няколко изменения, които ще подкрепя. Но по компромис 20, формулировката, която предпочитам, беше договорена миналата година дословно. И накрая благодаря на това, което каза моя приятел и колега господин Вигенин. Е, ценя неговия съвет. Мисля, че той казва няколко много конструктивни предложения. Дали има и пропусната възможност, ще видим. Аз посетих новото правителство в Гърция наскоро. Е, срещнах се и с външния министр. Надявам се, че няма пропусната възможност от всички страни. И аз искам да насърча всички страни, както Атина, така и Скопие. Той е прав, когато казва. Искам и парламента да го каже, че сегашното състояние не е вариант. Напълно съм съгласен с казаното от вас Това е, което искам парламентът да гласува утре и в пленарната зала. С това искам да ви благодаря. Председателят, благодаря. Напомням ви, че гласуването е утре в 9 часа. Само нещо да кажа. Има граматическа грешка в шеста точка трябва да се каже opportunity, са не opportunity. И сега ще поканя госпожа Нейца. Преминаваме към участието на Марокко в политиката на Съюза. Сега има думата да ни представи доклада. Ще говоря на френски. Уважаеми колеги, скъпи колеги. Благодаря, че ми дадете думата. За втори път е, обсъждаме тази проекто пропоръка по препоръка на съвета за сключването на протокол, с който се установява асоцииране между Европейския съюз и Кралство Марокко. От друга страна, този протокол се отнася до рамково споразумение за основните принципи за участие на Кралство Марокко в програмите на Съюза. Ние сме обсъждали този въпрос на 20 декември миналата година в е, Комисията по външни работа. Гласуването ще бъде утре. И тъй като не беше представено нито едно предложение за изменение до 10 януари, която беше крайния срок. За това ще се спра на основните аспекти на протокола и препоръките, които са свързани с него, за да има положителен вод на парламента по този протокол. И така, нека да поясня за какво става дума. Този протокол е в рамките на европейската политика за съседство в различните му аспекти. Преговорите по този протокол бяха започнати през 2007 година и приключиха през 2010 година. Това доведе до първото предложение за законодателя на акта от 17 май 2010 година, който беше обсъден и одобрен от съвета на 27 септември 2010. Този протокол се отнася до основните принципи за участието на Марокко в програми на комисията и се отнася до следните програми и е, като конкуренция и иновации, митници, до 2013 година Сезар, което означава едино европейско небе, както и в програмата Марко Поло. Тези клаузи се отнасят и за други страни партньори определят какви са модалностите, конкретните условия за участието на Марокко в всяка отделна програма, а именно как се изчисляват финансовия принос и процедурите за отчитане и за оценка, които трябва да се определят в рамките на споразумение между Европейската комисия от името на Съюза и Кралство Марокко. Позволете ми да припомням ние се намираме една година след началото на арабската пролет. Ние сме изправени пред първите резултати на изборите, които последваха демонстрациите в рамките на тази пролет. Знаете, че в Марокко се промени конституцията с подкрепата на населението в рамките на референдум. Имаше законодателни избори, които се проведоха, които са безупречни и в съответствие с всички критерии. Господстващата партия, която спечели тези избори и ПЖД, това е партията за правосъдие и развитие и министър-председателя на Марокко е от тази партия. Това е исламистка умерена партия, правителството е коалиционно, това е партия, която спечели, но тя нямаше достатъчно мнозинство, за да може да управлява самостоятелно. И за това, по мое мнение, е много важно Европейския съюз да бъде открит в отношенията си с Марокко. Този протокол ни дава възможност да изразим нашите мотиви. Трябва да се отдели нужната важност на различните аспекти на политиката, свързана с правата на човека. Освен това е наложително политиките, които се прилагат на базата на този протокол, трябва да са в полза на населението в цяло Марокко, включително на територията на Западна Сахара. Както вече казах, няма предложение за изменения, затова Считам, че колегите утре ще са готови да подкрепят доклада при гласуването, за което искам предварително да им благодаря. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Панцери, Антонио Панцери има думата. Много благодаря. Ще бъде кратък. Абсолютно съм съгласен с изложеното от е, докладчика. Аз също съм на мнение, че протоколът е една възможност за Европейския съюз да подкрепи усилията на Марокко за осъществяване на започнатите реформи и за въвеждането на нови необходими такива особено по отношение на участието на населението в управлението. Мятам, че ситуацията в Марокко се е променила в положителна посока и смятам, че трябва да подкрепим препоръката, защото е важно да подкрепим процеса на реформи в Марокко. Благодаря. Господин Гомеш, аз също бих искал да изразя съгласието си с докладчика и с колегата Панцери. Що се отнася до стратегическата важност на отношенията ни с съседно Марокко. Сега има още по-голяма яснота след процеса на промени, който започна в Африка, Северна Африка. И това води до подходящи промени в Марокко. Аз съм убедена, че никой не се е отнесъл с пренебрежение към доклада, след като не са направени предложения за изменения, че това е по-скоро сигнал, че всички подкрепят предложения докладчика текста. Необходимо е действително да се подобрят по-голяма степен отношенията с Марокко. Има и допълнителни отговорности, свързани с това. Това ще бъдат отговорности както за европейците, така и за мароканците. Те трябва да спазват общите ни ценности, които са в основата на този статут на напреднала държава. Той е поставен на изпитание непрекъснато. Има мнозина в парламента, които се вълнуват от положението в Западна Сахара. И това е така, защото се интересуват и ги е грижа и за Марокко. Това се отнася за мен. А, аз съм от Португалия и Марокко след Испания е втория по важност наш съсед, така че нас не вълнува какво става в Марокко, вълнува ни благополучието на народа на Марото, ние искаме да има добри отношения с Марокко, затова считаме, че един толкова важен проблем не, трябва непрекъснато да се замита под килима. Статута на напреднала държава, заедно с, сериозните промени, които настъпват в страната, ни дават възможност да се изправим пред тези проблеми по нужния начин и да се опитаме да ги разрешим. Това със сигурност ще бъде в полза на мароканците, както и на хората от Западна Сахара, ще допринесе за отношенията между Марокко и Алжир, които са толкова важни не само за региона, но за всички нас и за Европейския съюз като цяло. Благодаря, господин Преда. Благодаря и аз искам да изразя задоволство от съществуващия консенсус в комисията по въпроса за взаимоотношенията между Марокко и Съюза. Няма изменения, следователно не можем да не поздравим докладчика. И аз искам да подчертая факта, че трябва да изпратим ясен сигнал на Марокко в този контекст. Беше споменато новото правителство. Искам да подчертая и е, още нещо в е, контекста на сближаването на, между Марокко и Алжир. Това е, е чудесен повод да изпратим този много ясен сигнал и да декларираме, че подкрепяме процесите на реформа и се надяваме, че те ще влязат в приоритетите на правителството през следващите месеци. Благодаря. Утре в 9 часа започваме с гласуването. Преди да прекратим заседанието, искам да използвам възможността да благодаря на председателя Албертини е, и за доброто сътрудничество и съвместна работа. Благодаря, ще се видим утре.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 Deus, Paulo.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

Георги